Colleagues, if I can get started. I'm told every now and then the committees have got to rotate. Колкото разбрах, трябва от време на време комисиите да сменят залата си. И изглежда нашия най-шред да сме в а, тази не толкова долюбвана зала. Приветствам и забравя дошли около тази кръгла маса, която ни напомня малко на кръглата маса на крал Артур. Мисля, че почти виждам всички членове в, нас, в крайният другия е край на залата, но няма какво да направим по въпроса. Всички разполагате с дневния ред. Ако няма възражение, го приемаме. Разполагате и с протоколът от 18-19 февруари. Ако няма възражение, го приемаме. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Информация относно тристранните срещи, но изглежда това не е актуалният дневен ред петко я продължаваме с размяна на мнение относно наземните услуги. Господин Засада, имате думата. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка за многобройните срещи, които вече проведохме, с цел обсъждане на предложените изменения. Успяхме да постигнем около 10 компромиса. Започнахме работа по това досие вече преди повече от година. Ми се струва, че вече се приближаваме към края, а именно гласуването в нашата комисия утре. Разбира се, ще има и недоволни от резултатите, на тях ще припомня, че ще има гласуване и в пленарна зала. Това е първата версия на документа, след което ще продължат преговори с съвета и ще има гласуване в парламента на второ четене. Вече повече от година работи по тази тема И стигна до извода, че думата, която най-често се използва в парламента, не е изменение политическа група или директива, а думата компромис. Компромис е една хубава дума. Когато има компромис, никой не е напълно доволен от резултата. Има процес на преговори и при напускането на залата всички са сигурни, че резултатът, който е постигнат, може би не е идеалният, но е полезен за по-нататъчен напредък. И мисля, че в тази насока работихме и ние. Изключение прави компромис хаш. Тук имаме две версии на текста. Повечето компромиси бяха одобрени от почти всички политически групи, което за мен е един огромен успех в рамките на нашите съвместни преговори. повечето обсъждания беше относно това дали трябва да има по-голямо либерализиране с а, 3 или дори 4 доставчици по големите летища в Европа. Смятам все пак, че най-важните въпроси от документа останах малко страни от нашия текст, като например въвеждането на обща тръжна процедура за европейските летища. Една процедура, която ще бъде разбираема за всички. Тоест не 27 различни тръжни процедури, а една обща процедура. Ще има също така и една обща процедура за одобрение за 27 държави членки. Така че един доставчик на наземни услуги, който иска да действа и в 27-те държави членки, няма да трябва 27 пъти да иска отделно разрешително. Включихме още един елемент, който не беше залегнал в първоначалното предложение на комисията, а именно минималните стандарти – най-накрая ще има някакви стандарти за европейските летища и тези стандарти трябва да бъдат спазвани от всички. И ако даден доставчик не спазва стандартите, той може, може да му бъде забранено да оперира на дадено летище или може да му бъде наложена глоба. В заключение, още веднъж искам да благодаря на всички колеги, внесли изменения. Имаше над 500 изменения като цяло. Благодаря на всички участвали в преговорите и изготвянето на компромисите, както и на колегите, които одобриха окончателните компромиси. Благодаря ви. Благодаря, господин Флекенштайн, за социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Винаги може да се постигне компромис ако се стигна до съгласие между представители на всички политически групи и мисля, че успяхме да го постигнем в този случай. Успяхме да постигнем компромис по отношение на подизпълнителството. Успяхме да постигнем и въпроса за общите споразумения, друг важен за нас въпрос – А, относно предложените прагове, според мен те също са стъпка в правилната насока. И смятам, че всъщност има редица важни елементи, които ще бъдат част от пакета, ако той в крайна сметка бъде прият. Имаше и елементи, по които мнените ни се разминаваха, после постигнахме известно съгласие, след което отново се разминаха становището ни. Става въпрос за субсидиарността. И ще има две предложения по тази част от текста, които ще бъдат предложени за гласуване утре от името на нашата група. Мога да кажа, че нямаме общо компромисно предложение между изготвено съвместно от социалисти, демократите и зелените. И ако то бъде прието, ще може да гласувам, да одобрим окончателния текст. Благодаря ви, господин Майснер за либералите. Благодаря ви, господин председател. За нещастие, господин Клинц не е сред нас днес. Има други неотложни ангажименти. Но той положи много усилия за постигане на някакъв компромис. За неща си той няма да бъде сред нас и утре. Той се сблъска с а, затруднения по летищата, както най-малко от другите ни колеги. И е ясно, че има какво да се желае по отношение на качеството на услугите – и според него това е едно от стъпките напред в рамките на преговорите на, комис... на нашата комисия. Основните обсъждания бяха, относ... бяха относно броят на доставчиците, но това не е съществената част от доклада. Алде продължава да се придържа главно към измененията внесени в Комисията по заетост и социални въпроси. Съгласни сме с някои от другите внесени изменения. Имаме много добри предложения, свързани с качеството, минималните изисквания за обучението и субсидиарността. Повечето от нашите членовете на нашата група са съгласни, че трябва да има трима доставчици и преходен период до 10 години поради се причини може да се стигне до проблеми и затова ни се струва, че намерното решение може да бъде подкрепено от Ауда като цяло. Колегата от ЕКР. Благодаря ви, господин председател. Малко сме изненадени от начина по който се развиха преговорите до момента. Както знаете, в този парламент има доста членове, които говорят постоянно за общностният метод. Винаги всичко трябва да вършим съгласно този общностен метод. А какво се случи с това досие? В работата по тази тема видяхме, че националните интереси всъщност взеха превес в големите политически групи. И това много ни очуди. По компромис 1А имаме много ясна позиция. Но все пак ще го подкрепим, защото бихме искали нещо от този компромис да бъде спасено този начин ще напреднем поне малко към повече либерализация. За това ще подкрепим едно А по едно Б. Мисля, че трябва още да се помисли. Поставя си въпроса за социалните аспекти или компромис ХАШ. И тук имам един въпрос. Къде са представителите на Европейската комисия? Не съм много често тук. А, да, виждам, че днес са сред нас. Имам един въпрос към Европейската комисия. В а, точка Хаш има редица социални аспекти, които се засягат, което не ни радва особено. Затова бих искал да попитам Европейската комисия какво е положението в съвета, докъде са стигнали преговорите там. Надявам се да ни дадете някаква, някакви сведения по въпроса, защото предполагам, че съвета, подобно на нашата политическа група не може да приеме това абсурдно предложение. Така че въпросът ми към Европейската комисия, но може би трябва да го задам и на съвета. Но принципно опита в комисията ни показва, че съвета обикновено много се очудва, когато му зададем някакъв въпрос. Затова задавам въпроси към Европейската комисия с надеждата да получа някакъв отговор. По отношение на другите елементи, включително и по отношение на слотовете. Знаете, решението вече беше взето и тази част от, от пакета всъщност се окажа заложник на останалите елементи текстове от пакета, но се надявам все пак утре да приемем текста и да постигнем напред по този начин. Но ще очаквам отговор от страна на Европейската комисия. Благодаря ви, господин Крамер. Благодаря ви, господин председател. За нещастие, госпожа, госпожа Лихтенбергер още не е пристигнала. Самолетът и закъснява. Затова ще се изкажа от нейно име. Струва ми се, че резултат, който постигнахме, не е на висотата на амбициите на парламента. Както знаехте, както знаете, гласувахме с е, един глас, беше взето решението. Имаше гласуване в пленарна зала, с което текста се върна обратно в нашата комисия. Сега ти се прави много ново предложение с преходен период от 10 години. Тази нова стратегия показва колко успешно трябва да се действа всъщност. Но ако погледнем реално положението, оказва се, че това предложение касае много малък брой летища и бих искала да знам какво реално се случва. Дали наистина летището на Виена и Франкфурт са засегнати от това предложение, има ли всъщност други летища, които прилагат а, този модел и които дават по-добри резултати? Защото тези две не са ми от най-любимите. Аз това познавам летищата из Европа. Предполагам, че и вие ги познавате. Но знам, че има летища, които работят с над 7 подиспълнители и определено е препоръчително да се избягват именно тези летища. В противен случай има опасност да чакате десетина часа багажа си някъде. Няма нужда да ги цитирам, но всеки знае кои са тези летища, където никой не иска да се прехвърля. Затова ми се струва пълна пародия да преговаряме отново всичко и да се налага да постигаме толкова с толкова много усилия компромис на европейско равнище за един текст, който засяга няколко летища само. Не, ние продължаваме да отхвърляме текста и се придържаме към нашата позиция. Господин Галя. Благодаря. Мисля, че новото предложение на комисията няма как да получи широка подкрепа. Аз мисля, че ще имаме такова мнозинство при гласуването, както имахме последния път. Това законодателство от страна на комисията можем да го определим като спасяване на репутацията. Комисията никога не е целяла качество, а по-скоро откриване на пазарите. Аз мисля, че и един оператор да има, няма гаранция за качество. Един-три, няколко, никога не се знае. Мисля, че комисията въобще не прояви амбициозност тук. Ако няма отхвърляне на текста, трябва да каже следното. онези, които се опитват да постигнат компромис, нека да погледнат текст А2. Имаме време до 4 часа. Решението трябва да остане в ръцете на държавите членки. Субсидиарността е важна и така могат да се избегнат и рискове във връзка с процедурата. По компромис С, това е втория ми коментар, факта, че разглеждаме възможността за само управление на тези услуги от страна на интегриращите органи вече представлява някакъв вид либерализация. На трето място, ролята на координатора на летището трябва да се засили, за да може да има навременен анализ, свързан с недостатъците. В момента текста е такъв, че процедурата ще се увеличи твърде много във времето. Няма ефикасност. По компромис F бих искал да има промяна Това го казвам всичкото във връзка, че връзка с факта, че може да няма приемане на текста. Господин Елка Драуи, благодаря. Групата на социалистите и демократите не е за статуквото. Настоящото законодателство е лошо. По своя характер винаги сме били за Опитваме се по някакъв начин да извлечем максимална полза от внесените предложения. Има известен напредък. Благодаря на докладчика за това, че включи част от нашите предложения. Успяхме да постигнем компромис по някои аспекти. имаме списък за гласуване. Ние сме за по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за минимален брой оператори. Ние смятаме, че държавите членки трябва да могат да избират да имат два оператора. а две като текст може да се приеме в тази връзка. По отношение на възлагането на под изпълнител, стачките според мен не трябва да се разглеждат като форс-мажорно обстоятелство. По отношение на гъвкавостта, във връзка с броя на операторите – Трябва да кажа, че за нашето предложение има единодушна подкрепа в групата. И нашата група като цяло може да подкрепи текста утре. Господин Грош. Благодаря, господин председател. Чухте какво става, какво се случва. НП не говори с един глас. Искам да благодаря на докладчика. Той демонстрира готовност за компромис. На второ място подкрепа за казаното от Саид току-що. Тук не трябва да говорим само за отваряне, но и за напредък в социалната сфера – ако гласувате против този доклад, гласувате против напредък. Според мен, двупола, монопола от страна на две компони, може да подобри шансовете за добро управление на, на тези услуги. Този текст трябва да се разглежда като пакет. Не съм сигурен дали този текст е, ще бъде лицето на предложенията на комисията за 5 годишния период. Има възможност за, за подобрение по отношение на бъдещите стъпки, мисля, че трябва да водим разговор с някои страни, повече от е, колкото сме го правили в миналото. Субсидираността винаги е проблем. Ако не може да се постигне нещо конкретно, винаги се позоваваме на субсидиарността. Аз мисля, че ние трябва да търсим хармонизация на европейско ниво, Не може субсидиарността да се превръща в 27 различни законодателства, в 27 държави членки, защото всеки ще си прилага такъв закон, какъвто му е угоден. Аз не съм за такъв подход, аз съм за някакъв вид хармонизация, за общностен метод – Мисля, че по този начин ще имаме и добра основа за разговорите с съвета. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на всички, които положиха много усилия. Искам да подкрепя колегата Петър Вандален. Няколко въпроса. Искам да получа малко повече информация. По компромис ХАШ ние казваме нещо, което не се прилага на практика, там където има търговски договори. Да, подкрепяме добрите условия на труд, но имаме въпрос по член 12 и ангажимента да се прилагат колективни трудови споразумения с задна дата. Не знам как ще се прилага на практика нещо подобно, ако има прехвърляне от една компания в друга компания. На второ място компромис J. Същото правило, което се прилага към подизпълнителя. И тук се иска зачитане на колективните трудови договори. Малко повече пояснение искам да получа. Компромис L. Какво означава форс-мажор и стачка? Всеки път, когато разглеждаме авиацията и търсим възможности за изключение, винаги споменаваме, че стачките се разглеждат като форс-мажорно обстоятелство, когато един пътник трябва да отиде от точка А до точка Б. Защо, например, стачките тук да не бъдат форс-мажорно обстоятелство или нещо изключително по своя характер – така както на други места. Мисля, че трябва да действаме така както го правим в други директиви и регламенти. Ако може комисията да обясни. Господин Фербер. Благодаря. Господин председател, много се каза вече, съвсем накратко. не трябва да се смесват целите, които искаме да постигнем с подходите. Искаме да има отваряне на пазара Тук се предлага ново законодателство, защото има нужда от промяна. Ако обаче тръгнем по пътя на субсидиареността, няма нужда от нова директива. Какво липсва тук? Има съществуващо законодателство, което ни дава известни възможности. По отношение на броя на операторите, няколко въпроса. Защо трябва да има кръстосано субсидиране на услуги, които се прилагат на различни летища? Миналата седмица внесох някои предложения. Не виждам как може един монопол извън Европейския съюз да започна да се конкурира ценово. Мога да дам един пример с е, Германия и Швейцария. Швейцария не е член на Европейския съюз. Понякога има твърде високи разходи, които се поемат от персонала. На второ място, управлението от страна на летищата и доставчиците на услуги в областта на инфраструктурата. Тук се пораждат много въпроси. Например, очудвам се, че тук не говорим за индивидуални договори. На лице е въпроса колко да са операторите, 2, 3 или 100. Добре, но как точно ще работят те на едно летище, в зависимост от модела, който се предприема? През последните няколко месеца говорим за кръстосано субсидиране и за менеджерски функции на различните оператори. Мисля, че трябва да се обсъдят още малко тези въпроси. Благодаря, извинявам се за късното пристигане. Луфтханза е виновна в този случай. За куфара ли става въпрос? Е, не, няма да говоря за куфара. Рядко подкрепям господин Фербер, но днес трябва да го подкрепи относно монополите. По отношение на броя на операторите, в Европа Общо взето положението е еднакво трагично навсякъде. Ако ти загубят багажа, подаваш някаква декларация и те прехвърлят от едно място на друго, проблема е голям. Монополната структура създава трудности. Същото се вижда и в областта на авиокомпаниите. Има конкуренция между малко на брой авиокомпании и се получава нещо като монопол за конкретния регион. Говорихте за управление. Да, всъщност губи се отговорността, никой не отговаря за нищо. Имаме нещо като организирана липса на отговорност. И това досие няма да ни реши проблемите, особено ако оставим текста такъв какъвто е той сега. Трябва да се намесим. Само, че не като отворим вратата за кръстосано субсидиране. Не трябва да погледнем условията на труд, на, на функциониране, на структурите. Ако възникне и най-малкият проблем на едно летище, за три дни се създава страхотен хаос, просто защото така функционира системата. И накрая, разберете, че нищо няма да постигнем с този текст. Става въпрос за регулация, която ще засегне само няколко летища в Европа, ще засегне само 4 от 11 е, сектора и ще увеличим броя на операторите от 2 на 3, само за да създадем още повече бъркоти. Нека да не правим нищо и ако пък толкова се налага да направим нещо, нека да действаме така, че да не поставяме на риск правата на работещите. Нашата задача е да подобряваме живота на хората, а не да им вгорчаваме живота. Последен път казвам. Нека да не действаме. Най-вече говорихте, но хайде ако обичате Накратко отново ви давам думата. Да, мога да бъда кратък, наистина. Тъй като <laughs> краткостта наистина има своя смисъл. Три неща. Първо по, по току-що чутото. Интересни неща бяха. Докладчикът и колегите му в сянка биха могли отново да се съвещават. Ако господин Сава, докладчикът, е, желая още днес, е, бихме могли да разговаряме с него. На второ място, по отношение на казаното госпожа Лихтенбергер, за подобряването на условията на труд на... И, и, и, и на качеството. Според мен това е единственото нещо, което си струва тук. И, и наистина трябва да се подкрепи Що се отнася до либерализацията като самоцел, разбира се, по принцип ние не можем да се съгласим с това. И ето защо сме внесли е, съответното изменение. И накрая един въпрос към господин Грош. Да, значи вие казвате, че с интерес очаквате разговорите с съвета, тъй като видите ли според вас имало възможност да се постигне подобрение. Какво обаче подобрение очаквате? В кои области смятате, че съветът би отстъпил? Господин Майснер, вижте сега, ако всички започнат да се изказват по два пъти, до, до къде? когато се задава въпрос, разбира се, проблемът е, че той трябва да получи отговор. И оттам нататък, разбира се, оставаме без време. Да, госпожа Майснер, ще й дам думата, но моля ви, бъдете кратки, това не е втори кръг изказвания, а просто възможност да получите разяснения. Да, благодаря. Ще бъда кратка. Сякаш нищо не може да се подобри. Във всеки случай, нищо не бихме могли да постигнем, ако просто протакаме. И тук не става въпрос само за броя на доставчиците на услуги. Има неща, които могат да се подобрят. Нещата за качеството, за подизпълнителските отношения, които не са добре уредени. Става въпрос за неща все в интерес на пътниците. И следователно, според мен си струва да хвърлим още едно око на компромисните предложения и утре да, да гласуваме. Господин Флекенштайн, а ако вашите компромиси не бъдат приети, ще гласувате против ли? Отговорът беше да. В края на краищата, ако се стигне до там, ще гласувам и против. Ставаше въпрос вие лично или групата ви? Председателят. Вижте сега, господин Галер, какво искате да чуете, изобщо не ме интересува. В комисията, която аз председателствам, въпросите и отговорите минават през председателя. Ако искате нещо да кажете, първо ми се обадете, вместо да започвате тук някакъв пинг-понг с вашия опонент от другата страна на масата. Давам думата на господин Болдвин от комисията, от Европейската комисия. Да, благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Не веднъж съм се изказвал пред вас. Становището на комисията е добре известно по всички въпроси. Благодаря на всички, прочим, на, на депутатите, на, на службите, е, е, които отделиха толкова много време е, на, на, на това хеопсово начинание за наем, наземните услуги. Господин Вандален зададе прост въпрос за позицията на съвета и аз мога да ви информирам, че съветът вече е изработил общ подход. По конкретния въпрос подкрепя е, предложението на комисията за тръжните процедури и за съответните колективни трудови договори. Това беше. Благодаря, господин председател. Господин Засада. Panie Przewodniczący, докладчикът. Благодаря, господин председател. Какво да ви кажа? Още веднъж, този път около кръгла маса, маса всъщност няма, но, но сме в кръг събрани и се оказва, че независимо от вече сериозния обем на, на документа все още се допълват е, изменения и все още се обсъжда колко да бъдат наземните е, служби. Знам го наизуст този текст и ви уверявам, това не е основният въпрос. И ви предлагам е, две альтернативи по компромиса А. Или държавите членки решават как да разширяват пазара, или като альтернатива задаваме минимален брой на е, фирмите, обслужващи наземно, е, минимален брой 3. И то са огромни летища, които обслужват е, милиони пътници. Просто аз не си представям предвид опита на моята страна, да, да, да се стигне до 15 милиона пътници, на което и да било от летищата. Значи става въпрос за изключително големите летища и онези, които днес говориха за някаква самоцел на разюзда на либерализация, опасявам се, не са чели достатъчно добре текста. Сега, ако се обърна към колегите от ляво, ГУЕ, т.е. Обединената левица, зелените и така нататък, има разпоредби за правата на работниците, които не са приети в който и да било отрасъл в Европейския съюз. Т.е. тук специфично за наземните служби се предвиждат условия, които са уникални и специфични. И сега какво? Ако не приемете това за, за броя на, на фирмите или нещо друго, ще отхвърлите целия документ ли? Аз просто не мога да ви разбера. Да, има въпроси свързани с минималните стандарти. Ако целим да повишим качеството на наземните услуги, този документ трябва да потръгне, трябва в край на краищата да влезе в сила. Без тази уредба никое летище днес не може да принуди наземните е, оператори да подобрят качеството си. Нали? Без каквито и да било възможности за санкции, за глоби или за е, е разваляне на договорите с тях. А документът, по който работим, ще даде такива възможности. Сега, ако, ако искате, можем, можем да, да, да върнем всичко. Само, че е, на основание е, колко са обслужващите наземно фирми е несъстоятелно да се отхвърля този документ, тъй като има много важни въпроси. Не на последно място, за трудовите правоотношения, за заетостта. И ние не можем да, да си позволяваме да така, с лека ръка да отхвърляме този текст, който представя важни решения. Днес какво имам? Днес имаме 27 различни уредби. С този документ нещата ще се уеднаквят. И тук отново, някои ще гласуват против, защото брой на фирмите бил 2 или 3. Аз наистина не мога да го разбера. Не владея немски език, обаче опасявам се, това е, е междата, която ни разделя днес. Е, и според мен това е неуместно. Повярвайте ми, аз искрено се стремя към подобряване на сегашното положение. То наистина е неблагополучно. И Кани ви на кафе. Всички докладчици в сянк. Кафето от мен. Хайде да се видим на третия етаж и да продължим да си говорим за тия компромиси. Обаче вече една година го правим. Не забравяйте. И сега в 12 тия час някой отново иска да, да го доработва този документ. Добре, след 5 минути, айде да се съберем да го доработваме. Благодаря ви, господин Засада. Е, вие наистина, вярвам ви, за една година сте изпили немалко кафе. Така, гласуването утре. Може ли да напомня на депутатите утре да си носят електронните карти за гласуване? Няма да допусна гласуване с вдигане на ръка когато се предвижда електронен вод. Моля ви, не ги забравяйте. Моля и секретарята на групата да напомни на всички да си носят картата. Следваща точка от дневния ред. Доклад Йенсен. Размяна на мнения с основния докладчик за бюджет 2014. Госпожа Янсен обаче все още не е в залата, така че кратка почивка. Thank you.

Okay, colleagues. И така. Колеги. Можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред, а именно размяна на мнения с основния докладчик за бюджет 2014 година. Основният докладчик е госпожа Ани Янсен. Ние всички добре я познаваме. Виждате, странна е днес обстановката. Трудно човек вижда колегите си без бинокъл. Но сърдечно ви благодаря за това, че сте тук днес с нас. Миналата година си спомням с господин Лавер проведохме много полезна размяна на мнения. А, миналата седмица в пленарната зала се състоя мащабен дебат по многогодишната финансова рамка. И аз знам, че докладчиците Аяла Сандър и господин Рике тази седмица ще започнат тристранния процес, така наречения триалог. Връзките ни с бюджетната комисия сякаш стават все по-тесни през последните години, явно защото все по-трудно се здобиваме с финансовите средства, които са ни необходими. Но така или иначе с интерес очакваме да чуем вашите мнения. Благодаря. И благодаря ви е, за отправената ми покана е, да е, се върна тук в любимата ми комисия, макар и да се наложи да я напусна, знаете. Странно е положението. Е, за бюджета в момента няма я многогодишната финансова рамка, няма го нормативния атак фактически, значи сериозна неопределеност. Но е, мога да кажа, че транспортна комисия е в едни умели ръце, както благодарение на вашите, господин председател, способности, е, така и благодарение на докладчиците в сянка които, е, които са членове на вашата комисия. Значи, има определено достатъчно експертен потенциал, що се отнася до бюджета и транспорт. Сега, в резултат от преговорите, обаче, за програмата Свързана Европа, и това определено е част от разговора по многогодишната финансова рамка – не само за глобалната сума, знаете, а и за разпределението между трите области. Та, та определено ще бъде необходимо в по-нататъчните разговори по многогодишната финансова рамка да се държи сметка за това. Can, uh... А за годишния вече бюджет ще трябва да видим как да поставим акцента върху тези въпроси. Другият основен въпрос, разбира се, е за агенциите. Твърде често в тази връзка съветът приема чудновати решения, които се стремят да обхванат абсолютно всичко, без детайлна обосновка на потребностите е, на една или друга агенция. Но ще видим. Утре предстои първото е, заседание на триалога между съвета, парламента и комисията, посветено на бюджета за до година. И, и разбира се, ще трябва да обсъдим и самия начин на работа по-нататък. Е, сякаш съветът все още не е разбрал, че действа Лисабонският договор – и не е наясно, че съгласно Лисабонския договор парламентът и съветът са равнопоставени. И че не е как, както едно време е, съветът да решава всичко, най-вече по селското стопанство и, и да представя парламента пред свършен факт. Ам... И значи съветът не е готов да пристъпи към разговори с нас до последния ден, този 21 ден по нашия срок, а, а и след това е, е, може да обсъжда според него с нас само един въпрос за глобалната сума, и нали, след това вече той да решава как да разпределя. Е, и ние, разбира се, не можем да съгласим всичко с това и вече е, на, на два пъти от трите възможни опита е, е, стигаме твърде близо до провал. До това да няма бюджет. И, и, и те първа трябва да видим как да работим по-добре, така че е, разговорите да потръгнат в детайли колкото се може по-рано. За тази цяла се нуждая от вас е, нуждае се от подкрепата, е, е, от обезпечаване от страна на ресорните комисии, за да може да бъде по-посмислен, по-осведомен нашият разговор с съвет. Но, що се отнася до транспорта, елементите, за които отговаря вашата комисия в бюджета, уверявам ви, те ще бъдат едно от предните места е, в списъка за 2014 година. Госпожа Дюран. Благодаря, господин председател. Вярно е наистина, че положението е особено. Значи, трябва да работим за 2014 година вече, но междувременно без каквато и да било яснота за многогодишната финансова рамка и съответно за това дали ще се приеме тази, тази рамка. Не знам до края на годината какво ще стане, ще има ли въобще споразумение. И ние не бихме могли да е, е, забравяме или да, да пренебрегваме хипотезата на неспоразумение с съвета – и съответно е, всичко да се ограничи до тавана, до рамките на 2013 година. И фактически аз не, не, съм, не съм съвсем наясно как виждащи, очевидно въпрос към основната докладчица, връзката между 2014 от една страна, многогодишната финансова рамка от друга и на трето място вече е, е, свързаната Европа с която се занимават нашите колеги е, докладчици. Ей, това е ос, ос, основен въпрос фактически. Подробностите могат, могат да последват. Благодаря. Господин Реке, е НП. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям вече казаното. Е вярно, че <clears throat> първият въпрос, който възниква, е наистина на основата на кой документ ще може да продължи работата. Ние наистина не знаем на какво основание ще предложи бюджет за 2014 година Европейската комисия. Теоретично, доколкото няма споразумение за многогодишната финансова рамка, знаете как гласува парламента миналата седмица. Та теоретично комисията ще предложи бюджет за 2014 година възоснова на собственото си предложение за многогодишната финансова рамка. Малко така сюрреалистично предложение. Нали? И, и вече може да се стигне до това, което е, предлага съвета като обща сума, или пък всичко да се сведе до част от бюджета за 2013 година, т.е. да се работи на база предходната година. Но всичко това са хипотези. Ние, ние въобще не знаем каква ще бъде основата за по-нататъчния дебат. Но така или иначе, и независимо от общите проблеми, на които се натъкваме, разбира се, възниква основно въпроса за субсидиране на инвестициите в рамките на свързана Европа. Съветът предлага съкрешение с 40%, което е, е, е крайно неприемливо. А да не говорим, че подобно съкрещение влияе върху самата уредба. Не е възможно с така съкратени ресурси да се предвижда такова законодателство. И аз се, се питам дали, дали съветът би могъл да, да направи нещо, за да промени това положение. Що се отнася до бюджета на транспорта, бих искал да подчертая три неща. Първо е главният въпрос за плащанията. Той не е, той не е разрешен и той ще бъде крайно болезнен през 2014 година – по-настоящем има някъде около 16 милиарда, които не са разплатени и всъщност не е ясно как биха били разплатени, как би е, решил въпроса съветът. Вторият въпрос е и той се полага както в рамките на годишната рамка, така и в рамките на ежегодния бюджет, е за агенциите, и Ан го каза, особено тежък е този въпрос, защото рискът е отново да се съкратят средствата, а ние искаме обратното. И в рамките на четвъртия пакет за Европейската железопътна агенция – може да не постигнем съответното увеличаване на средствата. Как е възможно фактически предвид рестриктивния бюджет да се удовлетворят потребностите на агенциите? И още времевия хоризонт 2020 е, година. И знаете, транспортният е, и специално железно-транспортният, железопътният аспект е много силен. И тук за Хоризонт 2020 е, е, бюджетът е съкратен и в частност за транспорта съкръщава се с 1 милиард и половина за следващия финансов период е, за дела за транспорта по Хоризонт 2020. И е, всичко това ни поставя в, с, е, в, в условия на, на стълкновение с е, най-различни цели, които са представени, особено да вземем околната среда. Но връщам се на, на първото, което казах просто е, не, не, не, чувано, Нямаме всъщност и яснота за правното основание, на което комисията ще излезе с проекто бюджет за 2014 година. И аз задавам този въпрос на представители на комисията. И втори въпрос е как е възможно въобще, кой би могъл да си представи да се върши далеч повече с далеч по-малко. И тук съветът трябва да си поеме отговорността, фактически да заяви, че отхвърля постигането на определени цели, които е приел. Ето това бих могъл да кажа, господин председател, на този етап. Много ви благодаря, госпожа Забал Губия за социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Ще започна от там, където спя господин Рике. Основният въпрос е как ще успеем да постигнем много повече с много по-малко средства. Както вече казаха и колегите, включително и колегите от бюджетната комисия, защото е вярно, че тук обсъждаме бюджета за 2014 година, но се поставят и проблемите в рамките на годишната финансова рамка. Този въпрос е как изобщо може да обсъждаме бюджета за 2014 година без да разполагаме с многогодишната финансова рамка. Ако не се постигне споразумение, има опасност да има разлика от 10 милиарда евро за бюджета от 2014 година и тази разлика няма да се отрази в обща селсопанска политика или структурните фондове, а в досията, които нас ни засягат, като механизма за свързана на Европа, например. Това е един едно досие, което ни засяга пряко. Така че трудно ще се разпределят реално средствата Ясно, че не могат да се извършват съкръщенията по хоризонтален принцип. Понякога, може би, предпочитаме да пренасочим средствата към даден бюджетен ред или друг, но трябва да има съкръщение в размер от общо до 21 милиарда евро. Затова трябва да обсъдим две основни въпроса. Първият е въпросът за цялостният размер на бюджета. Знаете, че Европейския парламент вече се произнесе с доклада ШУ и в един момент трябва да договорим общият размер на бюджета, след което на второ време ще трябва да обсъдим конкретните съкръщения, какво ще засягат те. И тук ще трябва да се определят приоритетите. Дали искаме повече средства за инфраструктура, за транспорт, за механизма свързан на Европа или за други области. Всички тези всички решения, които ще вземем, ще засягат програмите за няколко години. И се поставя въпроса и за неизплатените кредити. Знаете, че има проблем от недостиг от 16 милиарда евро и това е проблем, който няма да се реши ни до тази година, нито до година. Няма причина да очакваме някаква промяна от страна на съвета. И както каза госпожа Янсен, една година след началото на работата по досието, единственото, което договаряме всъщност е една дадена сума определена от съвета, от която съвета не иска да отстъпи парламента, нищо не може да постигне. Или казвам с други думи, започваме преговорите с дефицит от 16 милиарда евро. Нека се, можем само да се надяваме, че утре с началото на тристанните срещи ще започнем, ще изготвим един график за работа, ще определим редица срещи, за да може реално да работим. Защо няма никакъв смисъл да определяме приоритети без да разполагаме с необходимите средства? И колкото повече се забравят конкретните плащания, толкова повече ще се увеличава дефицита. Миналата седмица в пленарна зала обсъждахме Въпросът и не че споменалната дума беше несигурност. Не знаем за какви суми точно говорим, така че общо взето всъщност и на този етап са си празни приказки. Трябват ни конкретни решения, когато успеем да постигнем споразумение най-накрая със съвета. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че Анна подготвя доклада, тъй като тя добре познава въпросите свързани с транспорта. Но изготвянето на доклада за бюджета за 2014 година никак не е лесна задача. Ясно е, че по отношение на конкретните средства говорим в познато пространство, защото нямаме никаква яснота относно многодишната финансова рамка. Знаете какво решение взе парламента по отношение на предложението на комисията и то с пълно право, тъй като съкръщенията, предлагани от съвета, са напълно неприемливи за нас. Ясно е също така, че тази несигурност ще има своите въздействия върху бюджета за до година. това мисля, че по отношение на механизма за свързване на Европа, като цяло нашата комисия се справи горе-долу добре, защото са предвидното съкръщение е само от една трета. По отношение на програмата за цифровизация, например, съкръщенията са много по-сериозни. Знаем, че според нас механизма за на Европа, както и трансевропейските транспортни мрежи са добри инициативи. Но всъщност нямаме и достатъчно други програми, които са насочени към бъдещето и за това господин Рике с пълно право спомена програмата Хоризонт 2020 година. Без дори да поставяме въпроса за агенциите. Ясно е, че в момента много трудно може да предприемам някакви конкретни действия. Всички очакваме някакво развитие по отношение на многодишната финансова рамка, но и по отношение на бюджета за година. Трябва да направим всичко възможно, в частност по отношение на транспорта. Бих искала да благодаря на комисията по бюджета и всички колеги, които работят в нея и се радвам, че има хора, които не забравят транспорта в тази комисия. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да се присъединя към колегите, в задоволството, че именно Анна е докладчик. Знаем, че тя има много богат опит по отношение на бюджета и също така богат опит в нашата комисия. Ще говорим за голямата несигурност. Но всъщност Нашата позиция, позицията на парламента е, по време на преговорите със съвета беше много ясна. По отношение на мерките за гъвкавост, е, приведени в тази многогодишна финансова рамка. Ето защо смятам, че Европейската комисия с, с предложението си за 2014 година трябва да преразгледа собствените си предложения по отношение на транспорта, например. Предложението трябва да бъде променено, защото липсват средства, в частност, за механизма за свързване на Европа. за всяка една позиция съвет има много ясно становище и а, смятам, че ние от наша страна трябва да разгледаме много подробно всички цялото цялостно подложение на областната комисия и да имаме конкретни коментари. Трябва също така да сме наясно, че сме включили много проекти в механизма за свързване на Европа и в ръководните насоки за ТНТ. Всъщност, е, включвайки проектите, имахме, работихме в рамките на един доста сюрреалистичен бюджет и е ясно, че няма да разполагаме с толкова много средства, затова трябва да преразгледаме списъка с проектите и може би да предоставим възможност на държавите членки да се финансират част от тези мащабни транспортни проекти. Знаем, че е, има вече предвиден процент на съфинансиране от страна на държавите членки и може да предвидим увеличаване на това съфинансиране. положението е малко по-различно с механизма за свързване на Европа, но ми се струва, че и там може да се постигнат по-добри резултати. По отношение на агенциите, имам отличен подход по отношение на железопътните мрежи. комисарят ясно заяви, че операторите ще плащат нацията за, за сертифицирането. И според нас, според мен това е един много добър подход. Трябва да оставим много голямо поле на действие на агенциите. Според мен за бъдеще агенциите могат да се финансират чрез подобни инициативи много по- често. Благодаря ви, господин Гош. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. Смятам, че бюджета в ръцете на Ан е в много добри ръце. За нещастие обаче не можем да кажем същото за съвета. Затова ние трябва да се наложим в преговорите. Миналата седмица в парламента взехме решение, че не сме съгласни с становището на съвета. Ясно показахме, е, Взето от нас решение миналата седмица беше много важно. Какво, каква ще бъде отправната точка на Европейската комисия? Смятам, че отправната и точка ще бъде нейното собствено предложение. Това е единственото предложение, което разполагаме за момента. И тук се, казвам на връщаното, тук се връщам на казаното от Доминик. Относно съкръщенията. и относно дефицита. Знаете какво се случва с а, едно нормално предприятие? По положение две години то не е в състояние да отговори на своите поети задължения, просто ще изпадне в фалит. Но в Съюза положението съвсем различно. Политически, много по-лесно се приемат ангажименти, но трябва много бързо да разрешим проблема с дефицита. Трябва да знаем какво всъщност, за какво ще се използват плащаните, които предвиждаме за до година? За нови проекти или за погасяване на стари дългове? Ако продължаваме в същия дух, ми се струва, че ще имаме нужда от повече психиатри, отколкото от политици в Европа разполагаме с проекта за механизъм за свързване на Европа. Съвет е съгласен с нас, че Агенцията за пътен транспорт е много добра инициатива, но едновременно с това не е съгласен да се отпуснат необходимите средства за функционирането на тази агенция. Според мен тук има истинско противоречие по всички мащабни проекти и трябва много ясно да подчертаем наличието на това противоречие. получаваме 1%. Какво се случва с останалите 99%, които остават в тях, техни ръце? Смятам, че днес не бива да влизаме в играта, която се опитва да ни наложи съвета. Нека да се обърнем към Европейската комисия и да накараме тя да поеме своята отговорност в съставането на новото предложение. Също така бих искал всяка държава членка да ни каже много ясно, кои точно проекти иска да бъдат отменени в съответната държава. Смятам, че трябва да водим един, един реалистичен дебат възоснова на реални аргументи. Михаил Крамер. Искам да благодаря на Ниенсен за това, че дойде при нас. Всеки път, когато тя отговаря за бюджета, знам, че сме в добри ръце. Не искам да ставам ценик. Трябва да кажа следното. Независимо от това какви пари ще получим и независимо от това какви средства ще бъдат орязани, нито комисията, нито парламента ще могат да прокарат какъвто и да било проект. В Германия имаме 50 милиарда предвидени. Преди, в предишни мандати на парламента искахме 15 милиарда, получихме 8 милиарда. Отказахме ли се от някакви проекти? Не. По отношение на механизма за свързване на Европа има намаляване само на една трета от средствата. Това не е чак толкова много. Има ли намаляване на проекти, урязване на проекти? Нека да ви кажа къде може да има урязване на средства. Штутгар 21, например. и сегмент Штутгарт Ум в рамките на Братиславския коридор. коридор. Тази линия може и да се окаже добра за транспорта на стоки, но не и за пътници, защото Штутгарт Ум като отсечка е твърде стръмна. Попитах комисията относно разходите. Комисията ми каза, че един сегмент, който сега ще се финансира и който струва 3 милиарда, е още по-стръмен като отсечка, отколкото предишния. Значи, ако комисията проявява такава глупост и е готова да финансира такива отсечки, пък за Берлин, Щечен и след това до Вроцлав няма да има пари, то тогава е, какво да си говорим повече? Или пък за други отсечки? Е, до Колмар, например. Няма нужда да говорим за това какви пари ще получим или няма да получим, защото в крайна сметка ние няма да се откажем от проектите, но не знаем кога ще ги приключим. Може би след много години, когато ние ще сме умрели. Може ли да отговорите, госпожо Йенсен? Благодаря. Всъщност, аз отдавна напуснах комисията по транспорт. Вече съм доста възрастна. Да се надяваме, че съм и по-разумна. Ако погледнем средствата, свързани с механизма за свързване на Европа, и средствата спрямо от 2013 година има много голямо намаление. Има добри проекти, но ще трябва да видим дали в крайна сметка да заложим на повече проекти или на по-малко проекти, но с достатъчно средства. Останах с впечатлението, че Европейския съвет щеше да бъде по-категоричен по отношение на механизма за свързване на Европа. В крайна сметка там се предвиди едно увеличение. От друга страна, и господин Рике спомена важността на научната дейност за Комисията по транспорт. Та, от друга страна, Европейския съвет казва, че трябва да се стигне до растеж спрямо позициите от 2013 година. Ако погледнете цифрите в дълбочина, ще видите, че възможността за растеж спрямо от 2012 година по отношение на средствата е не повече от 5%. Доста амбициозна цифра, така или иначе. Средствата за научна дейност е, вероятно няма да бъдат е, променени За агенциите и за другите разходи, за другите пера също няма да има кой знае колко средства, защото по функция 1А има вече сериозно урязване на бюджета. Ще се опитаме да постигнем нещо, но не се знае. В крайна сметка, в тази функция се крият около 13% от средствата. Изабел попита какво искаме от комисията. Всеки път, когато се обърнем към комисията, комисията ни казва едно и също. Ние казваме на комисията да се върне към първоначалното си предложение по МФР. Предложение, което беше добре обмислено. Въпреки, че Европейския съвет е дал мандат за преговори, още няма единна позиция. Но това е една добра отправна точка за започване на преговори. Генерална дирекция на бюджет, Генерална дирекция бюджет на комисията миналата година ни каза, че някъде в средата на май е направила предложение, но е знала предварително каква ще е позицията на съвета. Можем да препоръчаме на комисията да се придържа към първоначалното си предложение, но не можем да нареждаме на комисията какво да прави, особено ако тя проявява неохота. предложихме да не се отказваме от първоначалното предложение на комисията. Мисля, че вашата комисия ще изиграе ключова роля и в преговорите по МФР, и в преговорите за бюджета за следващата година. Тя ще зададе начина на действие. Ако до края на годината не се споразумеем по многогодишната финансова рамка и приемем тавана от 2013 година, това означава, че ще има по-малко средства по функция 1А за научна дейност, за механизма за свързване на Европа. Но това няма да се види толкова в първата година от следващия период. По-нататък ще се види, защото функция 1А включва много средства за селско стопанство, за регионалните фондове, например. Що се отнася до вашата комисия, трябва да се знае, че въпреки, че средствата за механизма за свързване на Европа бяха урязани, между другото тук господин Крамер има много предложения, то ние би трябвало да работим така, че да се извлече максимална полза от предвидените средства. Благодаря на всички колеги за коментарите. Очаквам с нетърпение бъдещото ни сътрудничество. И ако ми позволите, един последен коментар – Вашата комисия проявява активност по отношение на пилотни проекти в сферата на туризма, на транспорта. Много интересна тема. Знаете, че някъде през май или през юни ще трябва да обсъдим конкретни идеи в тази връзка. Благодаря. Благодаря, Ан, за това, че ни представихте е, как стоят нещата благодаря за отговорите ви. Подкрепям казаното от Гезине Майснер. Сега не му е времето да си докладчик по бюджета. Важно е обаче да има експерти, които да дърпат юздите. Госпожа Дюран ще бъде част от екипа на докладчиците в Сянка ще и дадем насоки за това какво смятаме по отношение на бюджета. Знаем от а, миналия ви опит, че вие винаги сте подкрепила тезите и интересите на комисията по транспорт. Благодаря за това, че дойдохте. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред външната политика на ЕС в областта на авиацията. Това е доклад на госпожи, господин Маринеско, но той отсъства, така че господин а, Матио ще докладва. Благодаря, господин председател. Господин Маринеско не може да присъства днес, така че той ме помоли съвсем накратко да представя доклада му. За него е важно авиацията да даде своя реален принос за развитието на Европа. Всъщност приносът е 365 милиарда евро за европейския БВП и се поддържат е, над 5 милиона работни места. Трябва обаче да подобрим безопасността и да отчетем и това, което се случва с околната среда. Авиацията не в момента като че ли не, не отчита външните аспекти, концентрирана е само в рамките на Европейския съюз. Имаме, естествено, някои международни споразумения, но докладчика би искал да се сключат споразумения с страни, с които в момента нямаме съглашение. В тези споразумения трябва да залегнат всички аспекти, които са важни за, за Европа. Освен това, единното европейско небе. Много важна инициатива. Ние трябва да се възползваме от въздушното си пространство в максимална степен, но естествено да защитаваме и опазваме околната среда. Европейския съюз често не успява, защото неговите 27 държави членки имат различни позиции. Авиацията не е идеалният пример за лидерската роля на Европа. И накрая, с цел по-доброто сътрудничество, би трябвало в ИКАО да имаме единна позиция, а не 27 такива. Така ще има последователност. Често се подхвърлят теории в тази връзка, но на практика нищо не се случва. И ако трябва да дам своята позиция, Нека да кажа, че от економическа гледна точка авиацията в ЕС остава на заден план в сравнение с тази в други региони на света. И ние трябва да поговорим с компаниите. Освен това, би трябвало да се опитаме да намерим точното равновесие между различните видове транспорт. Авиацията трябва да остане важна част от е, сектора на транспорта, но не за сметка на опазването на околната среда. Това е всъщност позицията на докладчика. Благодаря господин Грош, господин Ел Кадрал и от името на социалистите и демократите. Благодаря. Господин председател, извинявам се от името на нашия докладчик в Сянка. Колегата не може да присъства. Става въпрос за Йорк Лайхтфрид. Искам да благодаря на докладчика Маринеско за проекта на текст. В него вече присъстват някои важни елементи. Е, би било добре да се добавят още някои аспекти. Например, преразглеждането на правилата за правата на пътниците. Ние имаме една от най-добрите системи в това отношение. Освен това, трябва да откликнем на съществуващите економически предизвикателства пред ЕСА. Имаме конкуренция, работим в среда на конкуренция с компании от Близкия изток по отношение на централни летища, летища, от които тръгват много полети. Имаме затруднение във връзка с а, конкуренцията, на която ставаме свидетели. Подложени сме на натиск от а, нискобюджетни компании. Ставаме свидетели понякога на минимални инвестиции, на недобри условия на труд. Тези проблеми трябва да бъдат решени. Настоящата политика на комисията не винаги е достатъчно ефикасна в намирането на стратегии за справяне с проблема. Трябва да споменем схемата за търговия с емисии. Ако се намери добро решение, е, това ще е от полза за европейската индустрия. Да се надяваме, че ИКАО ще успее да намери такова решение. По отношение на резолюцията за таксите, свързани с сигурността, има текст прият от парламента и то с 96% мнозинство, но в съвета нещата буксуват. Трябва да говорим за сближаване на нормите между държавите ако ще отваряме пазарите, то трябва да има изближаване на, на нормативната уредба. И накрая би трябвало да се предвиди възможност за споразумение между ЕС и САЩ. То ще се окаже важно за сектора и аз мисля и колегата смята, че е, този е, текст, това споразумение ще бъде от полза за Съюза. Благодаря, господин Елкадрауи. Изказахте се точно в стила на господин Лайхтфрид, госпожа Майснер. Днес е деня на докладчиците в Сянка, аз замествам Фил Бениан, който е някъде в Великобритания. Господин Бениан иска да благодари на докладчика за текста. Колегата приема аспектите свързани с единното европейско небе и Сезар. Жалко е, че още нямаме единно европейско небе. Нелепо. Е това. Тук трябва да се положат усилия. Докладчика подчертава равнопоставеността между ЕСА и трети страни, която ще се осъществи най-вече чрез двустранни споразумения. Само, че тези споразумения едва ли ще доведат до реална полза за европейските авиокомпании. Комисията би трябвало да направи нещо в тази връзка. По отношение на инфраструктурата и летищата, авиацията трябва да прояви иновативност трябва да се създадат специални летища, центрове, които да представляват концентрационни точки към различни части на света. Това ще е полезно. Благодаря. Това е от името на господин Беня. Благодаря. Uh, thank you very, thank you very much, Chairman, and thank you to the rapporteur who's not here, but uh, thanks anyway. Um, uh, Благодаря, господин председател. Е, господин Маринеско представя много изчерпателен текст. Бих искал да се спра само на някои въпроси. Както той съвсем основателно посочва, вече 10 години говорим по този въпрос. Естествено, постигнат е сериозен напредък с значителен брой двустранни спогодби. В същото време има страни, по отношение на които е необходим нов напредък. Трябва да добавим Бразилия, прочим, към списъка от а, така посочените страни. Та, по общия подход, пак подкрепям, особено в качеството си на докладчик по въпроса за единното европейско небе. Не мога да не, да не подкрепя идеята и трябва да повтаряме тази идея при всяка възможност. И, и докладчикът а, а, правилно казва, че а, положението в държавите членки, особено на разпределителните летища, е ужасяващо. Това тук не, не включва Великобритания е, е, и, и скандинавските страни, но другите. Между другото, няколко езикови проблема имаме да, в англоязичната редакция на текста, но това не е кой знае какъв проблем. Ще посоча тези места, когато това стане необходимо. With the Middle East, uh, South America, and he's also raised the issue. По новите пазари, близ, близък изток, Южна Америка, Юго-Источна Азия, докладчикът много основателно повдига въпроса е, за това, че в тези части на света няма ограничение на капацитета, няма да ни оказват някакви услуги, е, не, не стоят така нещата в световен мащаб. И просто трябва да си признаем, че времената са нови и да се съобразим с това така че да осигурим на нашите превозвачи, на, на, на нашите фирми максимално добри условия. И накрая, господин председател, да, по въпросите за по-нататъчните инициативи, е, повдига докладчика въпроса за нелоялното ценообразуване, за това, че превозвачи от трети страни може да са субсидирани от своите правителства. За съжаление, ние твърде малко можем да направим в отговор. Нашата политика на несубсидиране е строга. Е, и не можем съответно да контролираме режима не винаги, поне в други страни. По 32 точка е, докладчикът говори за ИКАО и за пазарните мерки и да се надяваме и КАО ще се придвижи по този въпрос, макар и ако това да стане, да, да породи сериозна изненада. Но, така или иначе, от името на европейски консерватори и реформисти, благодарност на докладчика и нашата подкрепа. Госпожа Лихтенбергер, благодаря. Няколко неща по доклада. които или би трябвало да се засилят, или да се допълнят, имайки предвид положението в Европа, е, търговията с въглеродни емисии трябва да бъде същина на този доклад. И как да, да управляваме тази схема, как искаме да я управляваме във връзка с въздухоплаването и световен мащаб. Отделно от това въпроса за шума, за шумовото замърсяване би трябвало да се засегне. Е, няма единен стандарт е, за <coughs> пределните стойности на шум в е, въздухоплаването в световен мащаб. И това поражда проблеми в Европа. По-нататък, имайки предвид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 international ansprechen muss, das passiert... Иначе ние е, не можем да предебрегваме повече този въпрос. Е, той е проблем не само за <clears throat> Европа, а и, а и в световен мащаб. Е, аз съм съгласна с казаното от колегите социал-демократи за правата на пътниците. Трябва наистина да, да подчертаем този въпрос. И в това отношение ми се струва, че Европа води и останата част от света започва да се съобразява с нея. А, така че е, Европейския съюз не може да си позволи да отстъпва в собствената си практика по отношение на, на правата на гражданите. След като, вече, след като вече е образец. Но, разбира се, е, е, понижаването на стандартите на световен мащаб също е въпрос, на който трябва да се обърне внимание. Сега, аз съм съгласна и, и за другото, което посочва докладчика. Аз бих призвала и комисията да не упоменава тези така наречени национални блокове или междунационални блокове, защото не можем да говорим за формализирането на тези отношения. Държавните субсидии. Е критичен въпрос. Да се има предвид, че са вход производства за разрешаване на спорове, е, потвърдение е, за неправомерно субсидиране на авиокомпании а да е, е, не забравяме и възможността субсидирането да е прикрито, доколкото е, се губи данъчен приход. Следващия докладчик. Аз, за да разведря обстановката, бих искал да ви, да ви разкажа нещичко, един анекдот. Знаете, три, има, има ги, трите малки прасенца, те са добре известни. Едното, едното си построило къщичка от слама, другото от дърво, третото от тухли. И сега първото малко прасенце е отрасала е, е, европейското въздухоплаване. И то е единно е, интегрирано, за да се справи с световната конкуренция. Това е малкото прасенце, което се е построило тухлена къщичка, разбира се. Другото прасенце са стопанските оператори, самите авиопревозвачи, които трудно се реорганизират, там текат процеси на закриване, на концентрация, но които във всеки случай успяват да оцелеят. В това число попадат и летищата, които търпят определена реорганизация. Сега това е прасенцето с дървена къщичка. И накрая Европейския съюз с сламената колиба. Тоест напълно неспособен да съгради нещо, което да устои и тук има няколко аспекта. Първо, структурирането на нашето е, въздухоплавателно пространство в Европа. Абсолютно катастрофално. Нали, нямаме единно небе. Нали, отчаиващо е състоянието на оперативната съвместимост, на, на, на маршрутите е, и е, разбира се, поради неотстъпчивостта на определени държави членки. Вторият аспект е европейската уредба Нали? Това, което правим ние тук, по няколко материи, свързани с околната среда, социалната политика, безопасността, правата на пътниците и така нататък. По всички тези аспекти, които бяха засегнати тук и от колегите, ние се опитваме да постигнем най-доброто. И толкова по-добре. Тоест Европейския съюз да бъде водещ, задаващ най-висок стандарт в световен мащаб. И за околна среда, и за сигурност, и за права на пътниците. Проблемът обаче е такъв, че системата по определение по своето същество е международна, световна и а, фактически, когато нещата се изнесат на световно равнище, пред къщичките на въпросните прасенца излиза вълка и настава бъркотия. Става въпрос за това. Тук ние можем да създаваме всякакви стандарти, те да бъдат максимално високи, така нататък. В световен мащаб обаче не можем да ги наложим. Доколкото е, е, не можем, предвид международния характер на отрасъла, да решаваме нещата сами. И е добре държавите членки е, да не търсят убежище в тухлената къщичка на е, авиоиндустрията, където, разбира се, е, ще бъдат в безопасност. Е? Е, да имайки предвид болезнения процес на реорганизация в е, отрасъла, въпросите за опазването на околната среда, е необходимо Европа да създаде една оптимална структура и възможност нашето въздухоплаване да оцелее в световен, в глобален мащаб. Ето в това се състои моята малка проповед. Благодаря. Ако някой път се от... ден се откажете от политиката, е, винаги ще може да разказвате детски приказки по френската телевизия. Любопитното е- ми е, между другото, е, че тук съвет очевидно се оприличава на, на вълк, който се опитва да издуха къщичките, които са построили прасенцата. Следващия оратор. М- не знам дали ще се умея. Впрочем, едва ли да, да постигна духовитостта на колегата. Но аз съм благодарен на нашия докладчик за наистина добрия доклад, който засяга най-важното, прави, прави сериозни предложения. В своето известие комисията твърди, че е постигнат значителен напредък, но целите все така не са постигнати. Има нещо, по което бих искал да, да развия съображенията си, а именно, че ни трябва повече Европа. И като говорихме за наземното обслужване, аз изказах подкрепа на по-малко Европа, подкрепа на субсидиарността, но тук се нуждаем от повече Европа, за да гарантираме лоялност на конкуренцията и да се спре тази практика на едностранни по-отделни за всяка държава членка двустранни спогодби с трети страни. И, и са необходими, бях споменати стандартите за околна среда, права на пътци и така нататък. Нужни са повече европейски стандарти. И като автор на, на становище е, в е, Комисията за околната среда, аз определено ще настоявам за това. Комисията. Не, не знам, господин председател, дали ще мога е, да допълня аналогията за прасенцата и вълка. Но, но е важно, че е, докладчикът много добре си е свършил работата и ние сме му благодарни. Е, още повече, че той се движи в посока твърде подобна на нашата, в нашето известие, а и на заключенията на съвет. Така че можем да говорим за единодушие, що се отнася до необходимото. Е, пределно сме съгласни с казаното за единното небе, казаното за Бразилия, за страните от залива, за схемата за търговия с емисии. Две съществени неща бих искал да засегна. Едното, повдигнато от господин Алкадрави за е, спогодбите между ЕС и САЩ постига се невероятен напредък напоследък. За първ път между ЕС и САЩ ще се проведат разговори за свободна търговия. И въздухоплаването определено трябва да попадне в контекста на, на, на, на тези разговори, без това да бъде процес на конфронтация. Нали? Ние отстояваме своите интереси, но но има за какво да се споразумеем с американците. И второто, вероятно, както господин Фостер, тук имаме езиков проблем, но по 300 точка то някъде не можем да се съгласим с докладчика. Призовава се комисията е, да сключи справедлива е, спогодба с Руската федерация за транссибирските маршрути. И ето тук се сещам за една приказка. Ханс Кристиан Андерсен никога не би написал приказка за а, маршрути въздушни над Сибир. А, колкото и добър писател на приказки да си, не можеш да съчиниш такава фантазия. А, просто а, трябва да се отчитат особеностите на руската страна. Това беше. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Болдуин. Господин Грош, имате ли какво да добавите към вече казаното? Ами не. А, сам съм съгласен с предложението. Мисля, че Доминик не се може да пише една книга по въпроса. Разбира се, ще предам всички коментари на колегите на господин Маринеско. А относно казаното за Русия, съгласен съм, може би редакцията трябва леко да се измени. Надявам се, че ще продължим работа по доклада. Това ще бъде един добър текст, който ще се ползва на подкрепата на мнозинството. Благодаря ви. Припомня ви, че крайният срок за нас изменение е 27 март, 12 на обяд. Ще разгледаме измененията на заседанието на 22 и 23 април и ще гласуваме в комисията на 7 май. И така, крайен срок за внасяне изменения 27 е март. И така приключваме с дневния ред за днес. Продължаваме с заседанието на координаторите. Така че, моля ви, тези, които трябва да напуснат залата, да го направят. We will go in five minutes, coordinators.